Good evening, colleagues. Um, we'll begin with point one on the agenda. Добър вечер, колеги. Започваме по програмата. Е, и, имате предвид, че госпожа Юрова ще бъде тук от 8 е, часа. Няма да можем да започнем в 8 без 15. Ако нямате възражение, дневният ред е прият такъв какъвто е. е. Скъпи колеги, имаме две точки, по които ще работим днес. Първо ще ви информирам за езиковия режим. Няма да има днес превод на датски, галски, малтийски и хрватски. Точка Трета, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището и точка четвърта за Safe Harbor ще започнем а, с представата на кандидата, а, номиниран за изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Добре дошъл, казвам на господин Хосе Карейра, избраният кандидат от управителния съвет на Европейската служба за изпълнителен директор. Съгласно член 30 от регламента за ЕАСО, преди да бъде избран номинираният кандидат е поканен да направи изявление пред Европейския парламент. Първо ще дам думата на господин Канер за максимум 10 минути, след което ще дам думата на координаторите от Либа и след това на всички останали членове на комисията, които желаят да вземат думата. Колеги, започваме с господин Карайра за 10 минути. Заповядайте, господин Карайра. Благодаря ви, е, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е голяма чест да бъда тук е, тази вечер. След като бях избран от е, управителния съвет на Европейската служба преди няколко дни. Искам да ви запозная с моя план, често от пет точки за управлението на ЯЗО през следващите години. Преди да го направя обаче, ще се представя. Аз съм португалец и повече от 30 години работя на водещи менеджерски позиции почти по целия е, свят. Е, имам опит за управлението на е, кризи в ОНЕ, с с катастрофи в Азия, Африка и Европа. Е, един от а, е, е, членовете на а, изпълнителният а, а, съвет представлява Фронтекс. А, Е, работя съм в консултантска е, фирма в частния сектор, сертифициран аудитор съм е, също така. И смятам, че този опит ще ми позволи успешно да управляваме АЗО през следващите 5 години използвайки ресурсите и изпълнявайки целите, които ясо си поставя. Тъй като нямам много време, мисля, че ми останаха вече 9 от 10 минути, ще започна с плана ми, състоящ от 5 точки. Това е стратегическата визия на управлението, за управлението на агенцията. Това е гледната точка на управителното тяло за това какви приоритети е трябва да поставим и върху какво трябва да фокусираме нашата работа. След събитията в последната година и кризата с беженците, съвета от април изготви план от 10 точки, след което комисията предложи европейска програма за миграцията. А, ние а, нямахме оперативна програма, нямахме дори и а, хора, с които да работим на място. Това ще бъде един от нашите приоритети. А, Тоест, да ще направим така, че да предложим ефективна помощ най-вече на Гърция и Италия на място. Това беше и основният фокус на нашата работа през последните месеци. Ще продължим да работим в тази посока за да можем да се справим с предизвикателствата на входните точки в Италия и Гърция. Освен това, трябва да направим това според потребностите на конкретните страни. Те са различни в Италия и в Гърция. В Гърция, например, сме разположили мобилни офиси и гъвкави капацитети на пет острова е, отворихме нови офиси през последните 5 месеца и сме ги оборудвали с мобилна техника за комуникация и експерти. Там ние приемаме е, емигрантите казвайки им, че има различни начини, по които те да получат закрила и ам, обежести. Ние закупихме оборудване за страните, членки предлагаме превод, предлагаме социални услуги и извършваме първите стъпки по преместването на мигрантите. И нашата служба има опит в тази област. смятаме да продължим да работим в тази посока. Това ще бъде нашия първи приоритет. Втори втория а, а, приоритет, всъщност втория и трети, да а, продължим работата по а, а, а, по портфела и изобщо по подобряване облика на Европейската служба чрез обучение и така нататък. С оглед на различните нужди в различните страна, е, страни членки, защото разликите са големи. Балтийските държави са различни от тези в източна Европа, средоземноморските и така нататък. Трябва да бъдем наясно с това. Ще продължим да анализираме анализираме данните за е, страните на происход, е, за сигурните страни на происход. Ще продължим работата по изграждане на е, мрежи, събиране на данни и анализирането им. Работата по тези задачи в нашия портфел трябва да продължи. Тя трябва да се модернизира и да се фокусира върху потребностите на страни, различните страни членки и региони. Тоест, работата по още веднъж работата по качеството, събирането на данни и анализа им ще трябва да побързам, защото времето ми изтича. Всички вие сте наясно а, а, от, а, относно броя на срещата, на върха, а, решенията а, и така нататък. Случили се, случили се през последните 5-6 Месец една среща имаше с лидерите на Западните Балкани. Тогава беше изготвен 17 точков план, който иска от ЕАЗО да работи в този регион на Западните Балкани. Вече сме започнали. Срещнахме се с Сърбия, Македония, имаме екипи на място и подкрепяме техните работи с цел да се справим с мигрантските потоци. На 9 ноември се повреда срещата на върха в Лавалет съвета и там а, решенията на съвета са много 15-20 страници. Вие може да се объркате, четейки е, този е, документ. Във всеки случай този документ е, предвижда доста задачи за ЕАЗО, най-вече работа в страните по происход в Африка. Също така има един пакет за сътрудничество с Турция и за подкрепа на Турция от страна на комисията. Това е третата област работата на ЕАЗО извън Европейския съюз. И накрая, но не на последно място, наскоро получих писмо от Европейската служба за външна дейност, което моли ЕАЗО да изготви концепция за това какво можем да направим в съседните държави. Това не е изследвана територия за нас. Ние работим с тези държави, изграждаме капацитет държави като Йордания, Марокко, Тунис. Сега службата за външна дейност моли да продължим това сътрудничество и да го разширим. Така че имаме Западните Балкани, Турция, а, Африка и политиката за а, съседство. За мен това е ясно послание от страна на институциите, че ЕАЗО трябва да играе роля в а, външните действия. Тоест ЕАЗО трябва да извършва сега тази работа с, заедно с страните членки, заедно с нашето управително тяло и ако щете и с комисията а, Либен. Тоест тази външна роля, роля във външните отношения трябва да е, бъде изпълнявана през 2016 година. И петия ми е приоритет е свързан с комуникацията, изграждането на мрежи, изграждането на доверие в гражданското общество, поддържането на връзки с различните действащи лица, като тази комисия, неправителствените организации, изобщо всички, които имат отношение към обежището и миграцията. Това, това са пет приоритета, които са много сериозни за мен и за които аз ще работя през следващите 5 е, години. Е, необходим ни е менеджмент на средно равнище, е, също така на, на, на, на, на висше равнище хора, които да могат да поемат отговорност и да направят тази по-отговорна и по-оперативно работеща. Накратко, за 10 минути, това е моето предложение. Това е стратегическия ни управленски подход е, към службата. Благодаря ви много за вниманието. На ваше разположение съм сега за въпроси. Благодаря, председател. Благодаря много, господин Карейра ще установите, че в нашата комисия ЕАСО е много добре позната структура. Ние участвахме в тристранните срещи за създаването на агенцията и нашите представители в тези тристранни срещи, някои от тях присъстват в тази зала. Те са много добре запознати с структурата ви и със сигурност ще имат желание да подкрепят бъдещата дейност на агенцията. Давам думата за въпроси. Моля да се ограничите при задаването им до две минути. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Ще започна казвайки добре дошъл на моя сънародник, е, господин Карейра. Поздравявам го за назначаването му на длъжността. Искам да кажа, че много ми допадна неговото послание към нас днес – то бе поднесено много професионално и много ясно бе посочено какви са основните направления, в които той ще работи в ЕАЗО. Разбира се, той бе временно изпълняваща длъжността изпълнителен директор по-рано, тъй че не е ново лице за нас и много се радвам, че ще може да продължи да работи за агенцията. Тази агенция е, носи две шапки, така да се каже, е, и се нуждае от повече персонал. При това в е, период, в който държавите членки правят всичко, което е по силите им, за да намалят щатовете на държавните и международните органи, за да постигнат повече резултати с по-малко средства. Като се има предвид какъв е щатният състав на агенцията в момента, какви са най-големите ви предизвикателства? Това е първият ми въпрос. След това ще премина към помощта за вашите операции на място. Тези операции не съвпадат ли и не се ли дублират с това, което правят други наши органи и агенции. Смятате ли, че нормативната уредба на дейността на агенцията е достатъчна, за да преодолее тя предизвикателствата в работата си и трудностите в тях? Или смятате, че тази нормативна уредба трябва да се измени, към което имаме отношение и ние? Благодаря, госпожа Сипел. В този дебат трябва да участват максимален брой колеги, за това ще се спра само на един аспект – Европейската служба за подкрепа в областта на обежището, така както аз разбирам основната и задача, цели да помага на държавите членки при функционирането на една повече или по-малко обща система за предоставяне на обежище, с каквато разполагаме в Европа, включително чрез съвместна дейност и обмен на информация. Гледайки дейността през изминалата година, мисля почти всички можем да констатираме, че Азо е една от малките агенции, далеч не с най-големия бюджет. Но миналата година а, координирането на работата между държавите членки далеч не е било лесно. Сега вие правилно се насочвате към външното измерение, където също има нужда от координация. Аз по принцип и като цяло съм съгласна че политиката по предоставяне на обежище има външно измерение, но се питам как може да се постигне такава координация, дали е, е необходимо да ангажираме и други структури на Европейския съюз, които също да се занимават с тази координация или трябва да разширим щатния състав и средствата за ЕАЗО, за да може да поеме и външните измерения на тази политика, не само вътрешната и координация. Може би е, трябва да изходите от е, вашата работа до сега и да ни кажете на основата на трудностите до сега, какви ще са е, предизвикателствата в работата ви с държавите членки и по принцип, що се отнася до външното измерение и къде искате да се съсредоточите, върху вътрешното или върху външното измерение. Благодаря, госпожа Ернст. Тимати, също ли желаете думата? Ще ви дам думата като координатор, въпреки че не сте записан в списъка. Сега се изказват координаторите, след е, което ще дам думата на колегата, която така любезно се отказва от е, възможността да се изкаже сега. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Карейра. Аз напълно съм съгласен с господин Коелио изложението на господин Карейра бе пределно ясно. Естествено има една трудност. Той е, трябва да се занимава с въпроси, които далеч не са ясни. Може би и за това неговата яснота ще бъде от голяма помощ в бъдеще. Искам да засегна два въпроса. Очевидно, изправени сме пред ситуация, в която държавите членки, е, които е, на огневата линия при получаването на заявление за убежище, са под огромен натиск и имат нужда от огромни средства, за да изпълнят задълженията си в дъблинската система. И на мен наистина ми се иска господин Карейра да ни каже с ограничените налични средства навсякъде, в какво може да се изрази практическата помощ към държавите членки при този натиск върху тях? И вторият въпрос – ние много внимателно се занимаваме с въпроса за разселването или преместването на беженците от една държава членка в другата. Аз съм докладчик. Какви критерии можем да прилагаме? С изключение, разбира се, на тези, които са изцяло цифрови. Какви критерии трябва да се прилагат към хората, които се преместват от една държава членка в друга? Трябва ли да вземаме предвид индивидуалните потребности, предпочитания, е, културните особености на съответното лице, неговите индивидуални специфики? Е, какво може да ни каже господин Карейра по този въпрос? Какво е личното мнение? Благодаря сега госпожа Ернст Корнелия. Благодаря. Първо имам един въпрос. Когато погледнем регламента, който е в действие за ЕАЗО, в член 30 назначаване на директора четем, че преди той да бъде избран, трябва да направи изявление пред нашата комисия, за да може тя да си изгради представа. Клод, това е за теб. Чакам. Моят въпрос е, е и към е, е, председателя. Бих искала той да раз... изясни моя въпрос след това. Съгласно регламента за ЕАЗО, неговият член 30, преди да бъде назначен ръководителя на агенцията, той трябва да бъде изслушан от нашата комисия, след което имаме възможност за становище. Искам да знам дали всичко вече е минало, ние тук само си бъбрим а, това е първо. Първото, което искам да питам. Второ, а, има оценка, анализ направен от Ernst Young. Въпросът ми е какви са предложенията на Ernst Young за реформи в ЕАЗО, с изключение на тези, които вие вече споменахте и най-важното. Ако видим какви са задачите на ЕАЗО, ще видим, че те трябва да работят за изпълнение на общата система за убежище. По какъв начин ще го направите, след като държавите членки ежедневно нарушават европейското законодателство в тази област? какво правите за това, че държавите членки, така да се каже, пет пари не дават е, за онова, е, което е уредено правно на европейско равнище. Благодаря, Корнелия. Всъщност в момента се опитваха да изпълнявам няколко задачи едновременно. Слушах всяка твоя дума, бях объркал списъка на координаторите и се опитвах да поправя грешката си. Много правилно поставяш въпроса за това как се назначава директорът на ЯСО и за писмото. Искам само да изясня, че това, което се прави е следното – има заседание на координаторите на Либе и тогава засед... на това заседание е, се решава какво да се направи по-нататък. Аз утре ще им предложа на координаторите е, да вземат решение за становище на Либе на основание член 30. Това означава да се вземе решение за проект на писмо на фона на дискусията, която ще бъде проведена днес кандидата. Съвсем естествено е, че това заседание на координаторите ще бъде проведено след като изслушаме кандидата. Няма ще проблем да го изясня и сега, въпреки че възнамерявах да поясня това в края на заседанието. Надявам се, че сега всички вече са удовлетворени. Колеги, извинете ме, аз обърках списъка на координаторите. Има ли някой координатор, който да не се е изказал? Извинявам се на представителя на НП, който замества координатора. Искам сега да дам думата на онези, които желаят да се изкажат. Списъкът е дълъг, моля да се ограничавате до две минути госпожа Мацола, която е заместник на координатора от НП. Ще започна с нея. Благодаря. Благодаря на господин Карейра за това, че е тук и за това, че е готов да отговори на въпросите ни. Очаквам през останата част от мандата му да го виждам максимално често. Аз също имам въпрос във връзка с преместването на беженци от една държава членка в друга. Е, явно с преместването из горещите центрове не се получава това, което сме замислили. Аз винаги съм била много критично настроена към ставащото в тази сфера, защото ЕАЗО според мен има принципна роля да улеснява преместването. Това е част от регламента, с който е създадена агенцията. И за това бих желала да зная дали вие и ЕАСО като агенция ще поемете по-проактивна роля, за да утвърждавате тази концепция сред държавите членки. По отношение на горещите центрове, горещите точки, е, какво ще се направи, за да започнат да работят максимално ефективно и максимално бързо да стане това? В доклада, върху който работя заедно с госпожа Кенге, е, по общо съгласие на политическите групи е, сме записали, че ЕАСО има водеща роля в тази сфера и за това бихте ли ни казали как виждате по-нататъчното развитие на агенцията от гледна точка на неговите задачи? Е, на фона на това, което не е направено достатъчно добре е, до сега. Какви са вашите виждания така, че ЕАСО да стане по-добре функционираща агенция? Благодаря за въпроса, благодаря и за това, че се придържате към времето. Е, сега вече сме принудени да сложим край на списъка, вече не записваме дори колеги и ви моля наистина да бъдете лаконични. Госпожа Сърджентини е координатор на Зелените. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като е, аз имах с господин Карейра много искрена и открита дискусия и тя много ми допадна. Е, давам си сметка, че задачата ви е много тежка. Опитвате се да управлявате криза с обежището е, от позицията на временно изпълняваш длъжността директор. Е, нали, там има голямо текучество. Идват хора, тръгват си, сменят се непрекъснато. Как успявате да поддържате някаква ефективност при тези обстоятелства? Това е въпросът ми. Благодаря. Сега Лаура Ферара. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Карейра за програмата, която ни представи. Аз имам два много прагматични въпроса. Първият е свързан, общо казано, с управлението на мигрантските потоци. Ситуацията е критична и това е най-голямото предизвикателство пред Европейския съюз през последния период. Каква според вас е добавената стойност на ЕАЗО? Каква е добавената стойност на тази агенция? По-конкретно, какво повече може да се направи от това, което е направено до сега, за да се подобри управлението на миграционните потаци? Втория въпрос е свързан по-конкретно с горещите точки. И аз съм много критично настроена, много скептично настроена по отношение на решението и да относно представата, че това ще даде решение на проблема. И така, ролята на ЕАЗО в горещите точки, по какъв начин може агенцията да спомогне за подобряване на процедурата за идентификация и разселване възоснова на споразумението, подписано пред няколко месеца с подкрепата на Италия и Германия. Координаторът на да не е тук, но вие искате ли да се изкажете? Жерар. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Карейра и да го поздравя за яснотата на изложението, за целите и за амбициите ми. Първият въпрос е същия, който беше зададен от господин Коелю за да се реализира цялата тази програма, която ни представихте? Имате ли нужда или не от, от, от преразглеждане, адаптация на нормативната база? И от какъв бюджет и персонала имате нужда? Ние сме изпълнени с добра воля, но трябва да знаем бързо. Второ, преминавам към два оперативни въпроса вие казахте, че извършвате регистрация, но казвате, че трябва да се подобри процедурата по по-автоматизиран начин, за да се избегне дублирането на дейността на границите с държавите членки. Какво означава това от оперативна гледна точка? Какво се случва като проблем на място и какви проблеми искате да решите? Искам да задам въпрос, свързан с доброто функциониране на горещите точки. След като веднъж регистрирате пристигащите, вие прави, правите ли разлика между онези, които имат шанс да бъдат признати за заслужаващи убежище и други, които не са в същата категория, които са по-скоро економически мигранти. Какво се случва след като ги регистрирате? Какво е предвидено и какво смятате, че трябва да се направи, за да не бъде механизма изцяло бюрократичен? Имам предвид механизма на регистрация. Колеги, е, започваме отново с списък и господин Мело има нуждата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да поздравя господин Карейра за е, номинацията му. Вие сте сънародник и имате огромен опит. Това е определено е, предимство. Знаем много добре каквото се случва в момента. Европа преминава през е, труден е, момент. Нека да ви напомня казано от министъра на Авст... австрийски министър и Андерс Сингеман, които казват, че ако Гърция която разполага сред, с много голям военноморски флот, няма възможност да противодейства. Шенген ще трябва да се измести към Централна Европа. Според шведски министр това ще има последици за свободното движение на хора. Как може ЕАЗО да спомогне за да функционира механизма за разселване. Гърция е подложена на огромен натиск. От гледна точка, тук имам предвид от гледна точка на технологиите, от гледна точка на контрола, би трябвало да има методи, за разграничаване от тези, които имат право на бежанци, кои са економически мигранти и които трябва да спазват правилата за економически мигранти и кои пристигат с престъпни терористични цели. Как можем да идентифицираме хората, за да защитим европейците в по-голяма степен? средствата, с които разполагате, дават ли резултат или имате нужда от повече средства, с, за да може да се осигури повече сигурност? Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Господин Карайра, искам да ви приветствам добре дошъл и да ви приветствам за изложението. Трябва да кажа, че следих дейността на агенцията много отблизо и се радвам, че Азо започва да изпълнява по-оперативна функция. Имам въпрос към вас във връзка с събитията през последните седмици. Всъщност през последните седмици сме свидетели на това, че държави, които доскоро бяха много отворени към бежанци, започват да възприемат доста по-рестриктивна политика. Какво мислите и какво може да се предприеме и как може ЕАЗО да помогне? И в петата точка от вашия план вие споменахте, с което съм съгласна, че ЕАЗО трябва да спомогне за изпълнението на общата европейска система за обежище. Каква според вас е ролята на ЕАЗО? по-конкретно за ревизиране на Дъблинското споразумение. Томас Чедовски. Благодаря. Добър вечер. Искам да поздравя господин Карейра за чудесното представяне. на целите и на концепцията. Не, не са много кандидатите, които могат да направят това толкова ясно. Аз посетих вашата агенция миналата година. Познавам я, знам, познавам дейността и познавам и недостатъците. Надявам се, че ще подходите не по-малко критично към въпросите от вашия предшественик, когато аз ценя високо като професионалист един коментар. За да стане вашата агенция по-видима, не само в Малта, но и в Европейския съюз като цяло, защото, честно казано, не сме чували много за вашата агенция, не толкова поне, колкото би трябвало. Сега, говорихки за освобождаване от отговорност на агенциите, много критични гласове смятат, че някои агенции би трябвало да бъдат слети с други. Моят въпрос тук е какъв е вашият отговор на критичните въпроси? Защо трябва агенцията ЕАЗО все още да остане отделна агенция е, и защо да остане в малото? Госпожа Гомес. Господин е, Карейра. Как смятате да стане ЕАЗО по-оперативно и как да постигне своите цели в условията на криза? В съответствие с информацията, която чух, може би вие можете да я потвърдите, при един месец е в гръцката гореща точка е пристигнала машина Евродак. И е много трудно да се извърши процедура за разселване в страна като нашата. Ние чакаме е, беженци, чакаме ги, но те не идват, защото механизмът за разселване е много бавен. Може би това се дължи на липса на средства, на човешки ресурси. Може би е, има и други проблеми. И бих искала да знам защо смятате, че държавите членки не спазват директивата за време на закрила от 2001 година? Може би това би направило дейността на ЕАЗО по-бърза. Може би а, един въздушен мост би е, предотвратил, би затруднил е, трафикантите на хора. Вие казахте, че сте много удовлетворен от това, че Европейската служба за външна дейност иска вашата подкрепа. Това е много важно. Но министрите взимат решения, които са с краткосрочен характер, които не са ефикасни казва, че трябва да се санкционират НПО-тата, които помагат на беженците. Аз не смятам, че това би трябвало да бъде цел на ЕАЗО. Има европейски министри, които предлагат на своите колеги да стрелят срещу мигрантите. Какво мислите вие? Господин Радев. Тръгнал си Госпожа Кеничи. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Карейра за изложението. Много интересно, защото е, говори за оперативното управление на ЕАЗО. Очевидно, ЕАЗО ще трябва да се справи с много задачи и трябва да и поема сериозен ангажимент. Искам да ви питам, както казаха и колегите, от какви ресурси имате нужда и има ли нужда от нова нормативна база, има ли нужда от човешки ресурси, какво може да се направи, за да разполагате с достатъчно средства. Споменахте много важни а, аспекти, които изискват а, радикална промяна. Говорите а, за а, дейности на входа, а, страните, в които влизат мигрантите, Италия и Гърция са страни, които са изправени пред сериозни проблеми. Говорихте за политика, за следство, говорихте за много други важни въпроси. Аз ви вярвам, но предполагам, че вие сте наясно с критичните аспекти. Може би трябва да поговорим за, за това какво да се направи, за да се отговори на тези критични бележки. Вие споменахте не само за горещите точки, за разселването, но и за приема, за закрилата. И аз искам да ви попитам дали предвиждате нещо по-конкретно за непридружените малолетни лица. Разбираме, че има 10 000 непридружени малолетни лица, които са изследнали безчесно и накрая е един последен въпрос. Възможността за взаимодействие с Frontex Обмисляте ли я и как смятате, че трябва да се осъществява? Ако може да ни дадете малко информация. Господин Лау, госпожа Лауристен. Благодаря. Може би въпросите за повишаване на ефективността на всички агенции, имащи отношение към беженската криза, са много актуални въпроси. Може би по тази причина вашата агенция придобива все по-централна роля. Когато говорим за холистичния подход към беженския проблем, имаме нужда от общ обща европейска политика в областта на убежището. Имаме нужда от обща институционална структура, по-ефективно управление. Ясно е, че съществуващата система, системата за разселване, горещите точки е нещо, което не дава резултати. Моят въпрос към вас е, предвиждате ли някакви инициативи да потърсите в държавите членки по-ефективни решения. И как е, да се създаде една по-ефективна система, започвайки с регистрацията, по-нататък с разселването, но па и интеграцията. Е, на интеграцията на пазара на труда. Трябва да се огледа отново целият подход е, е, от холистична гледна точка, госпожа Стивенс, е, казахте, че искате думата, но а, е, преди малко казах, че повече няма да приемам повече заявки. Ще спазя това, което казах, защото имаме нужда от а, време да изслушаме отговорите на господин Карейра. Така че ще ви дам думата следващия път.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 Вие казахте, че сте отворили пет офиса. Ние миналата година приехме огромен брой беженци. Сега само през януари дойдоха 58 000 души от Турция. Какво предвиждате да се направи от тук нататък? Какво смятате, че ни очаква за в бъдеще? Как ще работят тези горещи точки? Как ще разпределяте хората, които влизат? Е, господин Лебретон. Е, Благодаря, господин председател. Господин Карейра, вие се изказахте много волонтаристично. Е, казахте, че Европейската агенция за подпомагане в областта на убеждището ще я е, направите оперативно функционираща, но имате големи трудности. Горещите центрове са провал, Гърция е залята от е, мигранти, държавите членки всъщност се съпротивляват на идеята, е, споразумението с Турция за да не на улица. 3 милиарда евро сме отделили, ще даваме визи на турските граждани или ще се откажем въобще от визите за тях, но всичко това е за нищо. Е, турските представители идват в Страсбург, за да ни кажат колко лошо е мнението им, им за европейската цивилизация. Европа не е, е също така склонна да помогне достатъчно и на Африка, въпреки опитите. Е, мисля, че Шенген напълно е, се срива. Мисля, че и други хора ме подкрепят в това мнение. В този контекст, как е, можете да имате надежда да вдъхнете нов живот на тази структура? Е аз. И накрая госпожа Тун Хонштайн. Благодаря. Аз също благодаря за изявлението. Въпросите, зададени от другите колеги за Frontex, а, и за по-ефективната система, по-ефективно работещите горещи точки и така нататък. Вие споменахте за това във вашите уводни думи. А, вие споменахте също така и неправителствените организации. А, голям проблем е криминализирането на тези неправителствени организации. Знаем, че по границите работят много хора, които се опитват да спасяват животи които улесняват пристигането и заминаването на беженците, но по нашите граници ставаме свидетели на истинска хуманитарна катастрофа. В петата точка а, вие казвате, че не, нашето отношение към гражданското общество трябва да бъде по-динамично. Бих искала да обясните е, какво точно означава това? Как ще използвате гражданското общество, за да усъвършенствате системата, тъй като хората от НПО имат огромен опит, познават силните, слабите страни, най-вероятно имат иновативни идеи, с които да накарат системата да работи по-добре? благодаря ви много, колеги. Всички бяхте невероятно дисциплинирани и спазихте времето. Господин Карайер, вие получихте подкрепа за това, което казахте. Трябва да се справите с много тежки задачи. Зададоха ви някои така, много специфични въпроси. Заповядайте да им отговорите. Благодаря ви, господин председател. Наистина много различни, много интересни въпроси. Голяма част от тях не могат да получат лесни отговори. Ще се опитам да групирам въпросите. Много от вас ме попитаха за хората, с които ще работя за организацията. Наистина програмата е много амбициозна. Тази програма е не само амбициозна, но, но и реалистична. Има някои теми, които ЕАЗО не може да игнорира. Казах го това в уводните думи ролята на ЕАЗО във външната дейност на Съюза беше поставена от някои от вас под въпрос, но тази работа ще бъде отговора на, на кризата и търсенето на този отговор в страните по, по происход. А, голямата част от а, беженците, е, които пристигат от а, Африка, а, са хора, които бягат от тежките економически условия. Другата група, която идва през Гърция и Турция, е също много разнородна. Там хората са от различни националности и една голяма част от хората, които пристигат в Съюза, имат право на закрила. Много от вас попитаха как Еазо може да се справи с тази тежка задача и дали има нужда от повече ресурси. Да, със сигурност имаме нужда от повече ресурси. Ние показахме това към края на миналата година. Благодаря много на комисията Либа за изключително положителните изменения, които улесниха отпускането на допълнителни ресурси е, средства за е, ресурси за е, нашата служба. Ние получихме още 30 служителя, но не получихме допълнителни фондове, допълнителни средства за оперативна работа. За първи път ЕАЗО изработи тригодишен документ, единен програмен документ, в който ни излагаме нашата перспектива за работата през следващите три години в един цялостен документ. Този документ е доста дълъг, състои се от около 40 страници. Първата му част се отнася до 2017 година, а втората част говори за една по-дълга перспектива. Следващите две години след 2017 в този документ ние излагаме нашето виждане за това как ще отговорим на предизвикателствата ние разчитаме на подкрепата на комисията Либе, за да ни помогне в това да получим повече ресурси, за да се справим с тази наистина много комплексна задача, било то в горещите точки, било то на друго място, защото кризата е факт. Броят на бежанците, които пристигнаха през януари тази година е по-висок от броя през, им през 2015 година, така че не са верни прогнозите, че броя на бежанците ще е, намалява. Втората група от въпроси, която ми зададохте, беше свързана не толкова с оперативни, колкото с много сериозни въпроси. Дали можем да работим в рамката от Дъблин? Дали настоящата правна рамка е достатъчно добра? за да се работи, веднага мога да ви кажа да. А, е, Имам а, а, преди член 5 от регламента, по който а, работим. този член се казва, че а, ЕАЗО трябва да предлага оперативна а, помощ и да работи по горещите точки. Към момента ние го правим с нашите ограничени а, ресурси. А, относно нашия мандат в рамките на, на Дъблин. Да, ние работим в, в рамките на, на, на Дъблин. Член 5 ни а, дава възможност да поемаме отговорност на място и оперативно да работим на място. Как го правим? Казах с няколко думи. А, ние назначаваме хора, ние и, и изготвяме оперативни е, планове. Имаме два съвместни подписани оперативни плана с Италия и Гърция. Те това са планове, оперативни по дефиниция, по своята същност. Там а, се казва какви дейности ще изпълняваме, в какъв график и какви а, ресурси ще ни бъдат необходими. А, аз мога да подпиша такива оперативни а, а, планове а, до март 2016, защото а, до тогава а, ще сме изчерпали всичките си ресурси за цялата година и това показва колко ограничени са нашите а, а, ресурси. И им поддържа много добри контакти в Генерална дирекция вътрешни работи DG Home. Много практически ориентирано работим с тях, така че на хоризонта има допълнителни средства. За момента ние работим дали, дали трябва да работим за увеличаване на бюджета, не, не, не, не бива. А, а, периода е много е, чувствителен, е, докато към миналото не изчерпвахме всички ресурси, с които е, разполагаме. Сега сме ги изчерпили на един много ранен етап. Тоест, ние правим чудеса с много ограничени ресурси. Дали трябва да се промени правната рамка и регламента? Може би. Това зависи от преразглеждането на Дъблин и сега ще, ще говоря малко по-открито, не като директор. Говорил съм с много от вас какво от а, Дъблин а, а, не, не, не работи. Искам на това място да ви помоля да ме каните по-често да си говорим. Е, искам да ви кажа, че Дъблин не работи. Това е а, вярно. Комисията го призна, тъй като започна преразглеждане. И последните новини относно Дъблин ще има а, съобщение от комисията през а, март или през април, а и през април или малко по-късно изменено предложение за гласуване. Дъблин беше е, създадено за съвсем различна ситуация, в никакъв случай за криза а, и там критериите за това, кои хора могат да получат закрила, са различно. Дъблин а, а, залага на първата страна на происход. Това е нещо, което вече не работи. Първо заради огромния брой, който идва на външните ни граници. Това не работи, защото системите за приемане на мигранти в страните членки много се различават от заложеното в Дъблин. Различните страни на происход се нуждаят от различен подход. Всички тези неща ги знаем. Е, периода, е, срока за регистрация, за обработка на документите е много различен в страните членки от няколко дни и ускорена процедурата над година и половина. Огромен процент е, от молбите не се обработват към момента. Имаме милион висящи случаи във всички страни членки и ние подкрепяме и в това отношение страните членки. Тоест системата трябва да се преформулира, да се преустрои участваме в срещите на групата, които преразглеждат Дъблин. Друга част от вашите въпроси се отнасях до това по какъв начин управляваме потоците, например, в Гърция. Моите екипи свършиха много работа на място. Като капацитет е подобрен, качеството е, е, е, е, е добро. В момента трябва да приложим това, с което разполага ЕАЗО на практика. В конкретни случаи просто да работим в много оперативен план. Това беше предизвикателство за нас и аз съм много горд, че както казахте, работата ми се оказа успешна, защото аз съм оперативно ориентиран човек, аз съм менеджер, аз отдавам приоритет на делата, не на думите, но това не е работа за един човек. И имам фантастичен екип, много хубави сътрудници, много страни членки, някои страни членки ни подкрепят и с експерти това, което имаме за момента не е изцяло удовлетворително. Трябва да се направи още много. Когато страните членки изпращат експерти за ЕАЗО. Те го правят по един организиран начин, което затруднява нашата дейност на място. И трябва, трябва да намерим път за сътрудничество с службите по емиграцията на страните членки. Is a very uh, uh, uh, knowledgeable audience. You know that. Знаете какви са разликата между нас и Frontex. Това беше другата група от въпроси. Frontex пази границите, ние пазим хората, които пристигат на границите, ако трябва най-просто да формулирам тази разлика. Това са две различни измерения. Фронтекс обикновено спират първоначалната регистрация и там започва нашата работа. Ние информираме мигрантите, че има различни пътища за защита и така нататък. Точно в това се изразява нашата работа. Ние провеждаме кампании за хората, които пристигат по границите съвместно с хората на Фронтекс. Имаме пилотен проект. Тази дума много се използва, но нашия проект е съвсем конкретен на остров Лесбос. Там екипите на Frontex и АЗО работят заедно в продължение на месеци в горещата точка и постигнахме резултати. Там, където свършва първоначалната регистрация, първоначалният брифинг на мигрантите, започва нашата а, работа. Информация за това как да получат а, а, закрила. Сега е регистрацията с машината Евродак. Да, ние закупихме такава машина преди 15 дни, закупихме софтуер, компютър и така нататък и тази работа се извършва в рамките на нашия ограничен бюджет който е изчерпан. Да побързам ли, господин Мораес? Вие може би не може да отговорите на всички детайлирани въпроси, въпреки че всеки иска да чуе отговор на своя въпрос. А, и може би членовете няма да възразят, ако им отговорите писмено, защото комисарят чака от известно време. А, и следващата ли точка също е много важна относно Safe Harbor. Може би още 10 секунди да ми дадете за заключителни думи някои опасения от е, ваша страна за непредружени малолетни и уязвими групи. Да, това е задача и за мен. Една част от е, капацитета, който изграждаме е във връзка с уязвимите е, лица. ЕАЗО е разработил множество техники за интервюта, за установяване на националността, за установяване на уязвимост и сме насочени към определени националности, определени групи, непредружени малолетни и други уязвими лица. До този момент тези техники не бяха прилагани на място. Е, е работата с гражданското общество е отрешаващо значение. Трябва веднъж годишно към края да провеждаме консултативен а, форум. Ще го направим, давам ви дума, ще видите конкретни инициативи а, с НЕПЕ точно в тази а, връзка. А, е, очаквайте през ноември голям консултативен форум. Благодаря ви много. Искаше ми се да имам повече е, е, време. Е, към госпожа Ернст, е, координаторите днес разгледаха член 30 от регламент 439 от 2010 година и ще а, изготвим проекто а, писмо. А, а, искам само да ви помоля да отговорите на въпросите, на които не успяхте а, писменно. А, ще кажа сега добре, добре дошла на комисария и ще я помоля да влезе на вас и на вашите екипи. Благодаря. Желая ви а, а, успеха. Ние ще продължим да работим по член 30 на регламента. Благодаря ви много. Надявам се скоро да ви видя пак. Благодаря ви и аз, господин председател. colleagues, if you want to settle down, we don't have much time. И така, колеги, моля да заемете местата си. Нямаме много време за следващата точка. Ще започнем почти веднага. Colleagues, we don't have much time for this item, and as you know, it's important and detailed. So let's begin. Колеги, нямаме много време за тази точка. Тя е важна и много обемиста. За това ще започнем веднага. Моля, заемете местата си. Комисарят Юрова ще ни запознае със състоянието на нещата. Тя е комисаря за правосъдие, въпросите на пола и равенството. Е, ще ни запознае с същината на работата по споразумението за така нареченото тихо пристанище или неприкосновеност е, на личния живот е, между Европейския съюз и Съединените щати. В светлината на решението по делото Шремс, не зная колко колеги са запознати с това съдебно решение, за това ви предлагам да изслушаме веднага комисаря. Вера, имаш думата. Почитаеми господин председател, почитаеми членове, много се радвам, че съм отново пред вас тук, за да ви запозная с актуалната информация за разговорите с Съединените щати за трансатлантическото предаване на лични данни и това как върви изпълнението на вашите цели в тези преговори. С удоволствие мога да отчета, че сега провеждаме и интензивни преговори с САЩ и за това е много уместно да ви е, дам тази информация. Може би знаете, че утре колегията на комисията ще разисква състоянието на преговорите и аз е, непременно ще уведомя колегите за позициите, които ще заемете тази вечер. Припомням, че комисията си е поставила за цел създаването на солидна, категорично поставена система за преодоляване на е, недостатъците на защитата на неприкосновеността на личния живот. Е, наша цел е личните и професионални данни на нашите граждани да бъдат защитени при предоставяне на САЩ или на други страни извън Европейския съюз. Разбира се, информационен поток трябва да има, е, за да може да се осъществява търговията и деловата дейност, но при наличието на гаранции. През ноември месец миналата година комисията създаде нова уредба в пълно съответствие с решението по цитираното дело. Нуждаем се от система, която да е изцяло и фундаментално различна от старото решение за така нареченото тихо пристанище, което бе обесилено от съда. И е, също така е, трябва да имаме предвид, че е необходим постоянен контрол върху функционирането на системата. Е, тя не трябва само да бъде създадена и оставена без никакви последствия. През последните няколко месеца е, работихме интензивно с американските колеги, за да получим необходимите разяснения, така че ние да изградим собствената си уредба в съответствие с изискванията на съда. Е, както е, знаете, е, тук е необходимо едно странно решение и за това ние се нуждаем и от много силен ангажимент от Съединените щати. Подчертахме пред САЩ, че всяко ново решение за адекватност трябва да издържи на атака в съда. Това е много важно за защитата на основните права, но и за гарантиране на правната сигурност, необходима на предприятията. Преговорите все още се осъществяват, включително на политическо равнище. През уикенда дискусиите бяха интензивни, колегиумът на комисията ще заседава утре, така че все още днес не мога да навляза в подробности но бих желала да направя обзор на ключовите въпроси е, и сегашното състояние на преговорите. Ще се спра на четири основни аспекта на решението по делото Шремс. Първо, необходимостта от ограничения и гаранции при достъпа на, до данните на лицата от страна на държавните органи. Второ, е, независим контрол и средства за защита в областта на сигурността. Трето, решаване на е, жалби на лицата за обработката на техни данни от страна на дружествата. И четвърто, е, желанието на САЩ да поемат е, обвързващи ангажименти. Първо, ще се спра на достъпа до е, лични данни от страна на държавните органи и гаранциите е, за това. Решението по делото Шремс е категорично. Този достъп трябва да се ограничава до строго необходимото. Уредбата на САЩ след разкритията на Едуард Сноудън претърпя развитие и президентът Обама въведе по-сериозен контрол и повече прозрачност в резултат на тези разкрития. В контекста на нашите преговори ние получаваме конкретни писмени уверения от страна на САЩ, че достъпът до личните данни, предавани от Европа от страна на американските държавни органи, ще бъде ограничен до това, което е необходимо и пропорционално. Тези уверения трябва да потвърждават, че няма безразборно масово проследяване и че същите гаранции, които се предлагат на американски граждани и се предлагат и на граждани извън Съединените щати. Ние много внимателно ще продължим да следим ставащото с американското законодателство и в бъдеще. Както казах началото, ние няма да приемем едно решение сега без да контролираме неговото прилагане, защото се нуждаем от доверие, но също така сме и длъжни да проверяваме which will look at all... Така ще започнем съвместен преглед на всички аспекти на нашите договорености, включително аспекта достъп до личните данни от страна на държавните органи, като ще използваме информация от всевъзможни източници, за да контролираме непрекъснато какво става. Тези източници могат да бъдат и медиите, и гражданското общество. Сега, вторият въпрос – независим контрол и средства за защита на индивида. Възможностите за съдебна защита са ограничени, когато се говори за оперативна работа в разузнаването. Това е вярно и за Европа. Но трябва да гарантираме функционално независим орган, който да разглежда индивидуални жалби от страна на европейските граждани, ако те са на мнение, че личната им информация е била използвана неправомерно от страна на американските държавни органи в сферата на националната сигурност. Нуждаем се от орган, който има достъп до информацията, събирана от националните органи за сигурност. Това трябва да бъде нещо като омбудсман с реални правомощия да предприема действие в отговор на индивидуални жалби. Сега, решаване на жалбите от страна на физически лица срещу дружествата за нарушение на личните права. Работим за създаването на система, която да гарантира, че е, всяка индивидуална жалба ще получи отговор. Един или друг отговор. Опитът показва, че най-добре е тези жалби да получават отговор от страна на самото дружество. Е, ако то не свърши това, е, гражданите могат да се обърнат безплатно към альтернативен метод за решаване на спора – а ако и това не даде резултата, може да се сезира орган към Министерство на търговията, Федералната комисия по търговия. Има обаче и въпроси, които не се разглеждат от тази комисия, защото Федералната комисия за търговия по-скоро се занимава с стратегически въпроси, а не разглежда индивидуални жалби. Затова сега работим за един механизъм, който да бъде последна инстанция и да гарантира решаването на всички жалби чрез задължително и подлежащо на изпълнение решение. Това е задължителна предпоставка за новата ни уредба тъй като правото на средство за защита е въплатено в нашата харта за основните права. Също искам да подчертая, че европейските органи за защита на личните данни трябва да играят активна роля при новата система. Те са пазители на индивидуалните права на защита на личните данни съгласно Хартата за основните права в Европейския съюз. Органите за защита на личните данни трябва да имат възможност да препращат жалби, независимо дали става дума за търговия или за национална сигурност, и са длъжни да защитават правата на европейците, когато техни данни се предават на САЩ. Най-сетне нуждаем се от ангажименти от страна на Съединените щати които ангажименти да са официално поети и обвързващи. За сега е, нямаме е, формата на споразумение, а договореността ни е във формата на е, обмен на писма. Затова се нуждаем от подписването на тези писма на възможно най-високо равнище в Съединените щати. Решени сме да получим е, увереността на Съединените щати, че ще се спазват такива гаранции, които отговарят на изискванията на съдебното решение. Както казах в началото, ние се стремим към стабилна нова система, която за разлика от старото решение за тихото пристанище, гарантира решаването на индивидуалните жалби, предвижда гаранции да се ограничава достъпа на държавните органи до лична информация до това, което е строго необходимо и за разлика от старото решение ще има много сериозен контрол и периодичен преглед на функционирането на новата уредба с широкото участие на националните органи за защита на личните данни. Няма да крия, че преговорите не са лесни. Не е лесно да се изгради солиден мост между две правни системи, които фундаментално се различават доста. Но тясното сътрудничество между Европейския съюз и САЩ заслужава тези усилия. В това съм убедена. И това трябва да бъдат усилия както от наша, така и от е, е, тяхна е, страна. Аз ще говоря с някои колеги по-късно тази вечерта, за да е, разискваме някои оставащи открити въпроси. Необходими са допълнителни усилия и се нуждаем от вашата подкрепа, за да може максимално бързо да приключим преговорите с САЩ. Уверявам ви, че комисията ще ви даде е, детална информация за постигнатото при следващите етапи от преговорите. Председателят е, благодаря. Е, вие утре сутринта ще направите изявление и пред колегиума на комисията. Ще говорите със свои колеги днес вечерта. Е, така че очевидно имате, ще имате информация, която в момента няма как да бъдете в състояние да споделите. Сега направо е, ще дам думата на координаторите и докладчиците. Моля ги да се изказват направо по въпросите и да бъдат максимално лаконични най-много две минути на изказване. Най-напред ще чуем координаторите и докладчика, ще изслушаме след това комисаря в отговор на вашите въпроси. Най-напред господин Вос от координаторите. Заповядайте. Ähm, Благодаря. Благодаря за изложението. С огромен интерес е, очаквах е, да чуете как сте е, е, взели предвид решението по делото Шренц. Това никак е, не е лесно. Как ще комбинирате е, това, което съществува като право в Съединените щати и онова, което ние искаме? А, и защото след е, решенията по това а, е, дело а, изискваха съвършено нов а, подход. Е, мисля, че е, доста добре описах направите нещата и ако наистина успеете да направите нещата така, както ни ги описахте сега, това ще представлява огромен напредък. А ако се спази това обещание да се премине към масовото следене, до целенасочено събиране на данни, това ще бъде огромна крачка на теб. И освен това да се намери някакъв по който мнението на гражданина да бъде е, чуто, ако това се случи, ще ви поздравя, защото това, което изложихте, звучи много добре и би представлявало страхотен напредък. защото вие говорихте за ограничаване правата на службите за достъп до информация от една страна и до възможност за конкретния граждан да се жалва и да изгради своето мнение. Дано нещата да се случат така, както ги описахте. Госпожа Зипел. Биркет. Благодаря. Това, което каза комисар е, Юрова, е, са много добри цели за едно ново споразумение. Аз цяло ги подкрепям, защото те ще гарантират е, основните права на гражданите и правна сигурност. По отношение на подробностите обаче имам някои въпроси. Първо въпрос за независимия контрол. Кой ще извършва този контрол? А, и ще имаме ли независим контрол за територията на целите Съединените щати или ще има разлика между отделните щати? Как ще се организира този а, а, контрол. Второ, по отношение на индивидуалните жалби, ще има ли разлика между отделните щати? Ще се отнася до прозрачността. Мисля, че и ние в Европа доста трябва да се подобряваме в това отношение. Достъп до необходимата информация, казахте, необходима за кого? За индустрията, за националните правителства, за службите по сигурността. Кой кой ще дефинира какво означава необходима информация при една такава абстрактна е, цел, защото ние искаме да се борим с тероризма. Така че понятието необходима информация е доста широко и в този смисъл свързано с проблеми. И освен това искам да попитам как трябва да се оцени ам, изменението, внесено в Съединението щати. Относно средствата за, за, за защита. И е, Има все още много отворени въпроси. Аз не съм голяма оптимистка за това, че нещата ще се решат бързо. Струва ми се, че ще бъде добре да се огледа текста още веднъж, защото ако загубим още един, едно дело в съда, това ще бъде лош резултат за всички. Колеги? Колеги? Колега, ще дам думата на координаторите, само защото нямаме време. Господин Киркоп не е тук, затова сега давам думата на госпожа Интел. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за положените огромни усилия и да й кажа, че се радвам, че не съм на нейно място. Тя наследи това досие от предишната комисия. Мисля, че никой не ви завижда. Нека да видим какви са постиженията, но по-подробно, когато дойдат подробностите. Имам няколко въпроса. Питам се какъв е правният статут на ангажиментите поети от САЩ. Правилно посочихте, че не говорим за преговори, не говорим за компромис. Говорим за ситуация, при която Европейската комисия трябва да прецени дали Съединените щати предоставят а, а, сигурно пристанище или сейф харбър, казахте че президента Обама е представил гаранции. Аз честно казано не знам какъв е правният статут, доколкото знам това е едностранно изявление на президента, но няма статут на закон. Говорихте за писмени уверения от администрацията. Мисля, една година администрацията ще се смени. Какво ще стане? ако следващата администрация, да речем, на Тръмп или на някого други го. Проблемът е, че това не отговаря на изискванията на съдебното решение. Там се говори за ограничаване на събирането на данни. И във всички гаранции, които очертахте, аз не виждам никакво ограничаване на данните. След това говорихте за омбудсман с капацитет да предприемат действия. Какво означава това? Омбудсман, който може да предприема действия спрямо Националната агенция за сигурност. Трудно ми е да повярвам това. Ако американците имат сериозни намерения, ще трябва да приемат закон. Проблемът е, че според мен те не са а, честни и откровени. Ако бяха, щяха да приемат закон отдавна, така че да има истински гаранции а, и уверения на европейските граждани, но те не са искрени. Така че защо да смятаме, че това е достатъчно? За вас, за Европейската комисия, а, стои задачата да прецените дали това съответства на юриспруденцията, не само по отношение на делото Шремс, но и на, друг, на последващи решения. Спазват ли закона, спазва ли юриспруденцията, ще, съотве, ще съответства ли на, закона, на закона, който ще прием наскоро. Не съм юрист, не съм виждала детайлите, но трябва да кажа, че не съм успокоена. Разчитам Европейската комисия да отстоява европейските закони, защото кой друг, ако не Европейската комисия, ако това не съответства на закона, Шремс или а, хиляда негови приятели ще се обърнат към съда. Трябва да сме сигурни, че това споразумение ще издържи на съдебно дело. Госпожа Ернст. Благодаря за изложението. Благодаря ви, че коментирахте решението по делото Шарам, защото тук нещата доста бързо се забравят. Всичко, което казахте, поражда редица въпроси. Първо, какво правим сега? Няма, спор... няма споразумение, няма закон. Има размяна на писма. Има размяна на хартия. С кого? За мен е съвършено неясно. А, мисля, че с, с нито една държава не се разменят писма по един такъв случай, свързан с основните права. Второ, ограничаването на изменето на данните. Как ще го гарантирате? Нали разбирате, че колегите от Националната служба за сигурност на Америка имат друг достъп а, до данните а, и кой трябва да ограничава това? Фирмите или а, не превръщаме ли по този начин, така да се каже, козела в градинар? И искам също така да разбера какво става с неевропейците. Те включени ли са, не са ли включени? Хубаво би било да се разбера с тях какво правим. А, специфични писмени обещания. Интересно. А, доверието ми е, а, не е кой знае колко голямо. Изобщо моля ви да вземете отношение по тези въпроси. Това първо. И второ, какво ще правим, е, когато Конгрес е, не приеме е, това, което ние сега обсъждаме. Те ще ни изнудват ли, ще ни допрат пистолет в челото ли? Ще кажем ли, вие сте велики, защото сте американци? И защо искам да разбера нещо по-подробно по този въпрос. Колеги, сега ще дам думата на двамата докладчици. Ще дам думата на всички, но моля ви не повече от две минути. Лаура като координатор. Две минути, не повече. Лора от Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря. Ще бъда много кратка. Озадачени сме предимно от факта, че се оказва, че, се съби... че трябва да събират данни, които са необходими е, и релевантни. Какво означават тези? Дава се възможност за тълкования, които могат да бъдат опасни. Може би трябва да има нужда от по-ясна дефиниция. На второ място, онова, което беше казано от моите колеги, говори се за писма, подписани на високо институционално ниво. Като юрист ми е трудно да повярвам, че едно писмо може да има обвързващ характер. В, в, ако в Америка няма закон, човек може да. Човек е трудно да представи оплакване, основаващо се на някакво писмо. Трудно ми е да си представя каква гаранция дава едно писмо. Това въжи, разбира се, както за европейците, така и за американците. Госпожа Лорисън. Благодаря, Клод, благодаря, госпожо Юрова. Трябва да кажа, че не можах да разбера къде в споразумението се намира онази гаранция, че нивото на защита е по-високо в сравнение с предишното и че няма да има ново дело Шремс. Е, кажете къде са гаранциите. Второ, не коментирахте процеса, свързан с, с закона в изменението в Сената. Там се казва, страните трябва, трябва да трябва да позволят прехвърляне на данни. Тоест, това е контраргумент. Ограниченията, които показват, че вашите уверения, че има гаранции, не е много убедителни. Бихте ли коментирали ситуацията след това изменение. Благодаря, господин Албрехт. Благодаря, благодаря и аз на комисари за това, че ни информира за тези разговори, чиято цел е да се постигне адекватно решение по въпроса за прехвърлянето на данни. Моето впечатление е, че преди да видим формулировката на разпоредбите, е трудно да дадем оценка на това, което ни се представя, защото да се каже, че трябва да има съразмерност и за правата на неамериканските граждани, че трябва да се признават, това не ни казва точно за какво става дума. Ето защо Имам два въпроса. Единият е, Унези, които не са американски граждани, разбирам, че достъпа до техните данни за целите на сигурността могат, е, те могат да подават оплаквания, които, жалби, които ще се а, е, обсъждат а, и гледат от а, омбудсман какви ще бъдат правните последици от разглеждането на жалбата от такъв омбудсман. Трябва да се отговори на този въпрос, защото според мен той е един от краегълните камъни а, на оценката на а, съда от а, оценката на съда на американското предложение. Освен това, когато говорихте за изпълнението на FTC, и това е свързано с, механизма на Safe Harbor. Казахте, че FTC трябва да обърне внимание на всеки случай. Как ще стане това? След това говорите за механизма за, последно, за последна инстанция. където ще се стреми съответствие с ситуацията в Европейския съюз. Бих искала да знам как ще изглежда този механизъм за последна инстанция. Имам един въпрос като докладчик за общото споразумение. Има връзка с, с, с, с общото споразумение и сега Въпроса за нас е дали нашите искания ще бъдат отразени в общото споразумение. Защото ако се прави тази връзка, тя се прави и за нас. И ние имаме някои притеснения относно границите на адреса за, за на ограниченията на съдебните гарантии. Госпожа Стивенс има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисаря за нейните обяснения. Имаме обаче някои въпроси. При обмена на данни между Европейския съюз и САЩ възниква проблем свързан с това, че Съединените щати искат взаимоотношения, основани на еквивалентност, а не адекватност. Сега очакваме ли други страни да приемат тези споразумения не само за гражданите на Обединения съюз, а тези, които живеят в Европейски съюз. Може ли комисията да обясни как се предоставя помощ в временния период? Смята ли комисаря, че споразуменията с третите страни ще издържат в съда? Смятате ли, че комисаря тук се предлага по-висок стандарт в сравнение с други споразумения между Европейския съюз и трети страни? Господин Бони. Благодаря, госпожо комисар, за полаганите усилия. Мисля, че вървим напред. Настрой съм оптимистично. От друга страна имам някои споразумения. Хубаво би било да имаме не едно решение, един механизъм, а набор от правила и механизми. Хубаво би било да се създаде изгради нова роля на омбудсман на национално ниво. пред когото гражданите да внасят жалби. Бихте ли ни представили в малко повече подробности, не знам дали е възможно това сега, за ролята на този омбудсман? Хубаво е, че е, хубаво е да има годишен преглед, но как точно ще изглежда той? Последният въпрос е свързан с, с съмненията относно готовността на Съединените щати да поемат реален ангажимент и каква ще бъде формата на този ангажимент. Благодаря ви за информацията. Ако сравним положението с това преди 3 месеца, със сигурност има напредък, важен напредък. Ние не познаваме споразумението в детайли, така че мисля, че в момента не може да се говори за това дали то отговаря на изискванията или не. Мисля, че на първо място трябва да се гарантира, че са спазани основните, че са гарантирани основните права и механизма трябва да бъде ориентиран към това. Второ, важен е въпросът какъв е характера на това споразумение. Мисля, че размяната на писма е, е доста слаб инструмент и трябва да се провери дали той е достатъчен. И със сигурност това споразумение трябва да отговаря, отговаря на а, всички правни актове, защитаващи личните данни, че няма смисъл. Надявам се, да успеете. Не съм толкова сигурен, че американската страна също иска нещата да се случат по този начин. Имам някои принципни съмнения. Но ако всичко това, което описахте, не се случи, имате ли резервен план? Какво ще правите тогава? Мисля, че този въпрос е много важен за нас. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Мисля, този диалог е много полезен. Но също така бих искал да се присъединя към изразените тревоги. Няколко думи за перспективите за приключване на тези преговори. Новото споразумение ще влезе ли в сила 2016 година е година на избори. Ние говорим за размяна на писма с един президент, който няма бъдеще. Освен това, Конгресът е настроен враждебно към президента. Второ, въпрос във връзка с това, което споменахте за нарушението на споразумението Safe Harbor от частни организации. Нарушение което се извършва от фирми и частни лица. Какви конкретни гаранции се предвиждат това да не се допусне госпожа Гомес? Разбирам вашата трудност, госпожо комисар, защото сегашната ситуация е страшна. Тя е нарушение на, нашия, на, на нашите закони. И въпреки проблемите, вие от вас се очаква да постигнете нещо по-добро, което да издържи в съда и за изискванията за а, правомерност. Както беше казано, дяволът е в подробностите. Дали тази идея за омбудсмана означава, че това ще е човек с а, е, дали тази идея ще бъде убедителна за държавите членки, защото в областта на разузнаването държавите членки възлагат на разователните служби да вършат мръсната работа а, е, в интерес на американците. И чухме, и, има много информация. Съвсем наскоро имаше доклад за това, че няма демократичен контрол в много държави членки, в това число и моята, Португалия. И бихме искали Европейската комисия или друг орган да прояви активност. Друг въпрос, свързан с дейностите, които изразихте, е, но също така свързан с статута на споразумението нашите държави членки ще възприемат ли това задължително, дори ако е подписано от господин Тус, господин Обама и господин Юнкер? Нашите държави членки ще изпълнят ли ангажиментите, които поемате от тяхно име? Съвсем накратко, преди да ви дам думата, госпожо комисар, Редица колеги повдигнах въпроса за ефективността на споразумението. Все още няма нищо в писмен вид. Разбира се, бихте могли да представите предложението на колеги утре. И бих искал да помоля колегите да се замислят за това, което беше казано – няма яснота по въпроса за омбудсмана. Каква е ползата от него? Какъв е статута на предложенията? Така че вече не приемам заявки за изказване. Нямаше друг в списъка. Ще кажа това съвсем набързо. Не бяхте в списъка. Моля ви, проявете търпение. Следващия дебат ще ви дам думата. Само да довърша онова, което казва. Имам две предложения. Едното за да помогнем на комисията в нейната работа, друго да помогнем една си да а, организираме изслушване с висши представители на Съединените щати, но да има откритост и прозрачност. И какъв ще бъде статута на този омбудсман? Ще се помогне ли на организации, на отделни лица? Също така, може би някаква резолюция на Европейския парламент. Нужно е да има някакъв политически а, тласък, който да помогне на Европейската комисия. Споразумението е много странно, то е от хибриден тип и затова предлагам, затова ще предложа тези въпроси на координаторите. И така, госпожо комисар, искам да ви помоля да отговорите на тези въпроси. Благодаря. госпожи и господа. Аз а, е, очаквах, че това, което казвам, няма да е достатъчно началото обаче трябваше да направя някои общи бележки. Голяма част от вас са юристи, а юристите много често искат да чуят подробности, защото обикновено там се крият проблемите в формулировките и в подробностите. Но като за начало трябваше да ви дам обща информация, тъй като за момента не мога да споделя с вас подробности. Въпреки това ще се опитам да ви отговоря доколкото ми е възможно. Вие попитахте дали аз имам доверие в а, американската страна. Мисля, че за момента трябва да имаме доверие от една страна, от друга страна трябва да проверяваме нещата. Що се отнася до ограничаването на достъпа а, е, а, е, до данните, най-вече от страна Националната националните служби за сигурност, а, е, ние а, изискваме прецизно описание на тези ограничения, на това как тези ограничения са подплатени с американско а, законодателство а, в президентски указ 8 са посочени изключенията, при които Националната служби за сигурност могат да имат достъп до данните, но по тези въпроси е, ние получаваме много подробно описание на това какви са ограниченията а, и също така описание на това какво означава а, необходима а, информация, защото необходима е достатъчна информация, е наша терминология и ние трябва да а, постигнем съответствие между двете терминологии. А в резултат на всичко това ще има един много подробен текст а, относно детайлирания и индивидуален за всеки случай достъп до информация. За много редки случаи при определени обстоятелства. И ако и, много, много конкретни и редки случаи, при които няма да бъде достатъчно целенасоченото събиране на данни. Но целенасоченото събиране на данни трябва да бъде основен, основният начин на събиране на данни. Ние вече не говорим за общ достъп до данни. Това е основно, основната ни цел и ние настояваме нашите американски партньори да дадат възможно най-подробно описание. Това е едното. Другото а, е по какъв начин ние ще можем и ще ни позволят ли да проверяваме доколко това е осъществено от страна на комисията ние сме а, решени да правим непрекъснати проверки. Ще го правим с помощта на годишния доклад. Националните органи за сигурност също ще трябва да докладат. Ще го правим а, чрез насрещни а, проверки с а, фирмите те, фирмите ще трябва да отговарят на запитвания, ще използваме и други а, канали които вече спълнах медиите, НПО, гражданското общество, с което се срещнах в Вашингтон и се споразумяхме с тях да използваме информацията, която те събират. Това за мен е най-трудната част, защото основната характеристика на а, тайните служби е това, че са тайни. Те не трябва да, те, те не могат да споделят с нас информация, за да можем ние да а, видим дали събраната информация е необходима и пропорционална. Затова а, ние предложихме да се създаде институцията на омбудсмана, който да бъде много високо поставен в иерархията на Американската държавна администрация, който да отговаря на много строги изисквания от наша страна да работи независимо и да бъде авторизиран, да има правото да е, изисква информация по конкретни случаи от е, службите за сигурност. Все още сме в процес на разговори с американската страна, тъй като омбудсмана за сега е предложен като опция и тази опция е предложена много наскоро. Така че разговорите е, по този въпрос трябва да продължат и да се доведат до край. Трябва да бъдете сигурни, че ние настояваме да има такъв омбудсман, да има големи правомощия а, и той да има също така правомощието да отговаря на индивидуални жалби на граждани, които смятат, е, че техните данни, с техните данни е било злоупотребено и не е било зачерпено правото на личен живот. Относно сигурното тихото пристанище, макар че не искам да го наричам така, ще измислим ново име за новото споразумение. Смятаме, че имаме нужда от нов, ново споразумение, по-добро и по-хубаво. Защо ни е необходимо това? Защото а, такъв огромен а, обем данни беше а, е, трансфериран от а, е, Европа към Съединените щати. Данни, от които а, зависеше бизнеса и за тази цел ни е необходимо едно по-сигурно споразумение. Вие ме попитахте дали правим същото с други трети държави. Разбира се, когато трябва да вземем адекватно решение спрямо друга а, трета държава, а, трябва да сме сигурни, че тя предлага такава сигурност по отношение на личните данни, както Европейския съюз. И сигурно е, че от нашите американски партньори в лицето на американските държавни органи трябва да получим правно обвързващо предложение с достатъчно гаранции за това, че ще бъде е, възможно е, да се е, проверява това, което изисква съда в своето решение от нас други думи, ние, ние не търсим идентична защита, тъй като ние работим в много различна обстановка. Ние се опитваме да направим връзка между две съвършено различни празни системи, а, но ние търсим а, достатъчно наброй и адекватни а, гаранции за това, че ще бъдат защитени личните данни на европейските граждани на американска територия. За това ние искаме от нашите американски партньори споразумението да има най-строг обвързващ характер. Напълно ви разбирам, но но а, искам да, да ви обърна внимание на структурата на документа. Първо, ние като, ние като комисия поставяме изискванията. На тези изисквания трябва да ни отговорят американските власти чрез размяна на писма, подписани от хора, стоящи най-високо в иерархията. Тези писма ще бъдат възприяти от нас като правно обвързващи. Вие споменахте предстоящите избори в Съединените щати. Ние нямаме друг избор, освен да очакваме, че ще има приемственост. Ако не, ще, ще прекратим. Но за момента работим с настоящата администрация и аз смятам, че ние постъпваме правилно, като настояваме писмата да бъдат подписани невъзможно най-високо разнище. Искам да ви припомня, че решението, което ще бъде взето, ще бъде едностранно, ще бъде взето от страна на а, комисията и е с евентуален процес на комитология след това. Повярвайте ми, че това ще бъде едно от най-сериозните решения, които аз ще предложа. Защото да вземеш такова решение означава да поемеш отговорност за това, което ще се случва от другата страна на Атлантика. Но ние имаме нужда от едно такова решение решение, което ще се изгради и трябва да почива на доверие, доверие, след което да следват непрекъснати проверки. Госпожа Сипел попита относно юрисдикцията на федералната държава. Да, ние работим на федерално равнище, така че омбудсмана трябва да а, бъде орган на федералната държава. Във връзка с това дали ще има законопроект за средствата за правна защита, особено съдебните средства за защита, надяваме се, че този законопроект ще бъде прият скоро. Знаем, че той не е обословен от нашето споразумение, нито споразумението е обословено от него. Е, ние е, имаме нещо като споразумение шапка и за това положението е трудно, но се надявам, че проектът е, за средствата за съдебна защита ще бъде прият скоро. Някои от вас попитаха към кого ще бъде адресирана тази защита. Тя ще бъде адресирана не само към гражданите на Европейския съюз, но и въобще към гражданите на трети страни. Зная, че има становище от е, правната служба на съвета. Това становище ще получи отговор от наша страна, защото специално тази тема трябва да бъде изчистена. Във връзка с ограниченията, мисля, че вече отговорих. Стремим се към максимално точна редакция на ограниченията. в новата специфична уредба за така нареченото тихо пристанище. Искам още веднъж да повторя, че е, нашите договорености ще бъдат е, изпитани в практиката. И в случай, че видим буксуване в новата система, е, задължително ще имаме клауза за суспендиране на постигнатата договореност. Тоест, Клаузата ще бъде формулирана последния начин. Когато условията не се изпълняват от страна на американските ни партньори, ние ще суспендираме механизма. Зададохте въпрос дали може по-добре, по-подробно да бъде описана процедурата, респективно процесът, свързан с разглеждането на оплаквания, на жалби. Както казах, жалби ще се подават най-напред до самите дружества. Към тях ще могат да се обръщат гражданите на Съюза. Досегашният опит показва, че голяма част от оплакванията се преодоляват още на това ниво. Ще има обаче и други равнища на контрол, в случай, че контролът от страна на дружествата не даде резултат, ще се намесят органите за защита на личните данни, ще има альтернативни механизми за решаване на спорове и съответно на американска територия Федералната комисия за търговия ще бъде компетентна. Някои от вас попитаха каква е компетентността на Федералната комисия за търговия. Бих отговорила, че ние нямаме никакъв друг избор, освен да зачитаме компетентността на тази комисия, както тя е определена в американската система. Както ви казах, комисията се занимава по-скоро с стратегически въпроси, а не с индивидуални жалби. За това е предвидено да бъде създаден арбитражен състав, като последна инстанция, арбитражен състав към тази комисия. Но това също е нещо, което трябва да бъде дообработено, дообмислено. Там са необходими допълнителни подробности. Председателят моля преводачите да ни отпуснат гратисен период от още няколко минути. Е, виждам, че има е, желаящи да допълнят, може би, е, изказванията си. Госпожа Интвел, след това господин Любретон. Не вижте. Този филм сме го гледали. Много подобни бяха дискусиите, когато говорихме за споразумението за резервационните данни за пътниците с САЩ. Съединените щати предлагаха нещо, което наричаха undertakings е, поети ангажименти, също като written assurances. И това не беше търсения от нас ефект. А, е, такива ангажименти вече сме ги виждали и не се получи. Искам отговор на въпроса си за правния статус. Не, вижте, каква е разликата между undertakings на английски и written assurance? Е, това е отговор, това е въпрос, подходящ за изпит на юристи, казва председателят. Господин Лебретон, е, да, благодаря, благодаря господин председател, благодаря на преводачите. Много е важно това, че вие се явявате тук пред нас, госпожо комисар, за да ни говорите за последиците на съдебното решение по делото Шремс, защото тези последици трябва да се претворят е, в е, нормативни актове на институциите. Вие бяхте убедителна, но аз, слушайки ви, се безпокоя. Е, когато бе осъдена комисията, това стана защото прекалено се беше предоверила на американската страна. И сега почвате от начало. Същата история. Казвате писмо. Ми писмото е нещо много обтекаемо. Е, не смятам, че това е правилният път. Е, ние е, смятаме, че Съединените щати са сигурен партньор, обаче те практикуват масово проследяване на хората и продължават да го правят и ще го правят. Затова никак не съм уверен в това, което говорите. Аз лично бях в Вашингтон, в, е, бя, в Белия дом и се срещнах с парламентаристи и функционери от американската администрация е, не видях президента Обама, но мога да ви кажа, че те изобщо не бяха настроени за сътрудничество по тази тема с нас. Те ми говориха за американския суверенитет, за САЩ и е, ми дадоха да разбера, че не трябва да им оказваме натиск. Това е моето впечатление. Аз е, ви поставям въпрос, госпожо комисар е, който е много важен. Дали вие не жертвате нашите права в името на волята да се подпише трансатлантическия договор за инвестиции и търговия с САЩ. Um, Благодаря на преводачите за това, че все още са сред нас е, и моля за още няколко минути снисхождени. Yes, just, just to reply on the last. Искам да отговоря на последния въпрос. Не. Не. Не жертваме защитата на личните данни на европейските граждани. Винаги ще повтарям, че основната ни цел е да гарантираме равностойна защита на американска почва. Тъй като нямаме юрисдикция на тази територия, сме длъжни да разчитаме за осъществяването на защитата на компетентните американски органи. Те трябва да осигурят гаранциите и да ни успокоят. Много съм е, така смутена от това, че съм създала впечатление, че разговорите ни са били леки. Ни най-малко не бяха леки, изключително бяха тежки. И трябва да ви кажа, че е, след толкова тежки разговори, все пак трябва и да се доверим. Като е, дадем максимална възможност да се проверява това, което функционира в Америка и е, да се предлага допълнителна защита чрез механизъм за контрол. Пак ще пробваме, ако не се получи ще бъда готова във всеки момент да предложа суспендирането на тази система, защото тази система трябва да бъде а, солидна. Тя не трябва да се превърне в капан за европейските лични данни. Благодаря ви много. Ситуацията е изключително необичайна. Вие имате списък от проблеми, които обсъждате с САЩ, но все още нищо няма е, черно на бяло, нищо не е написано, а утре ще обсъждате и с колегиума на комисията. Ние бихме желали да участваме пълноценно в този процес. При нас има много големи безпокойства за бъдещия процес. И мисля, че има общо съгласие между нас, че желаем да участваме. Това може да помогне и на вас всъщност тъй като ръката ви става по-крепка. Особено като се има предвид, че могат да излязат и нови предложения. Моля да ни простите за това, че проявяваме цинизъм към цялата тази история, но обаче 2014 е, година направихме грешка и сега парламентът желая да участва, за да не се допуска пак такава грешка. Много ви благодарим за вашето участие в днешното ни заседание. Успех утре! Благодаря и на колегите за днешното участие и обявявам заседанието за закрито.